член 78 от правилника на парламента, заедно с председателя на съвета, подписах регламента на Европейския фонд за устойчиво развитие, който беше прият в рамките на обичайната законодателна процедура. Наименованието на акта ще бъде публикувано в е, протокола от настоящото заседание. Комисията е